<laughs> I shot you. Right. Um, let's start the... Нека да започнем следобедното ни заседание, както вече казах. Morning, um, we were expecting and we have... Тази сутрин получихме писмо от Корепер с съгласие за СЕПА за едината зона за европейски плащания, така че сега вече можем да продължим с официалните консултации, така че получихме това писмо. И в съответствие с линия трета на точка 70 от правилника, преди изпращането или по-скоро препращането на това писмо в пленарна зала. Искам да попитам дали има възражения. Нямам възражения. Поздравления към докладчика господин Саер, който не може да присъства днес, но той наистина много усърно работеше по това досие. Беше много трудно да намерим човек, който да ни представлява на триалога и той ни представляваше от мое име много често. И много се радвам, че финализирахме това досие в рамките на полското председателство. Все още се опитваме да се справим с еврокризата. Европейските институции продължават усилено да работят, за да задълбочат интеграцията в рамките на финансовите услуги, паричната политика в еврозоната. Нещо, което е в интерес на гражданите и на търговските дружества. Жан Пол, дали бихте искали да вземете думата? Не, не. Нямам възражения. Благодаря ви. Мисля си, че това беше едно от нещата, по които работихме по време на мандата и се радваме, че нашата работа доведе до конкретни добри резултати. Сега точка 10 от дневния ред. Това е принос към годишния преглед на растежа. Жан-Пол, ваш ред е, вие сте докладчик. Благодаря, госпожо председател. Най-напред аз участвах на една кръгла маса и ми беше дадено едно съобщение. Там, казаха, там се казва, демокрацията се налага. Мисля, че това е добро встъпление за доклада за годишния обзор на растежа. Бихте казали, че това е една рутинна дейност на парламента, но тази година на мен ми се струва, че имаме повод да отбележим волята на парламента да упражнява демократичен контрол върху економическите аспекти на интеграцията. Комисията ни представи доклада по-рано от обичайно, т.е. имаме време да го разгледаме. И ние вече работихме доста експедитивно с докладчите в Сянка. Внесахме го на 16 по доклада на комисията няма да правя дълги коментари. Той фигурира в проекта за доклад. Без съмнение той ще бъде модифициран след като различните страни изразят своето становище и отправят предложения. Смятам, че това, което казва комисията е по-скоро разумно. Искам да повдигна един друг въпрос, за който разговаряхме с докладчите в Сянка, именно да видим по какъв начин доклада на парламента за обзора на растежа може да стане част от новата дейност, проистичаща от европейския семестър в една друга комисия по заетостта е възприета процедура за основните насоки. В тази процедура комисията и председателят решиха, че ние се намираме в процеса горе-долу наподобяваща обичайната процедура за взимане на решение. но тъй като се оказа, че процедурата е уместна, по време на тази дискусия ние успяхме да изразим позицията на парламента, така че да така че да е, доближим своите дейности до до позицията на парламента за осъществяване на демократичен контрол. Как да направим така, че да постигнем онова, което сме замислили. Разбира се, това досие може да бъде предмет на подход в рамките на съвместното взимане на решение. Работата, която сме извършили за промяна на доклада би могла да се окаже на празен труд. Можем обаче да тръгнем по друг път, а именно да проявим коража да направим ясни предложения, съответстващи на, изменен... на измененията и те да бъдат представени, да представени под формата на предложения, излизащи от парламента и които парламента да, отчет, да отчита в перспективите за растеж. Ето това е методът, който аз ви предлагам. Имахме възможност да обсъдим това с докладчите в Сянка. Проведахме работна среща, но мисля, че времето, с което разполагаме днес, може да се използва за да потърсим най-добрия начин да изразим волята на парламента и да установим по-преки работни взаимоотношения между парламента, с комисията и съвета, което да наподобява процедурата на съвместно взимане на решения. Може да се каже, че парламентът е, няма е, правомощия, че може би парламентът не може да реагира достатъчно бързо. Аз би казал, че това не е така. Вече сме показали, че можем да е, реагираме бързо. Ето защо според мен въпросът не е в експедитивността, а в организацията на работа и в момента в който е, сме наясно с необходимостта от спазване на ясни срокове, ще можем да се организираме, за да бъдат спазени сроковете. Датата, на която комисията представи своят проект, е, изисква от нас е, да побързаме. Можем да постигнем напредък, ако парламентът иска да осъществява демократичен контрол, той трябва да покаже, че е способен да направи това, което е необходимо, както по отношение на експедитивността, така и по отношение на съдържанието. Благодаря. Благодаря. Благодаря за тази добра основа за дискусията. За втори път се очаква от нас да се произнесем за по годишния обзор на растежа. И за първи път прилагаме доклада Береса. Благодаря ви за това, че възприехте идеята парламентът да осъществи... парламентът да прилага процедура наподобяваща съвместното взимане на решение. Е, ние осъществяваме тази дейност в контекст, в който държавните и правителствени ръководители са казали, че тяхната пътна карта е документ, който не е предмет е, на дебат, в който и да е парламент. Това се нарича пактът Европлюс. Ако погледнете е, съдържанието на това споразумение, както те го наричат, пактът Европлюс се споменава три пъти. Европлюс не е споразумение, това е между правителствено споразумение, но то не е било предмет на разисквания и ратификация от парламент. Ето защо ние решаваме да, да започнем една процедура, в която да осъществяваме своят демократичен контрол. Държавните правителствени ръководители работят по един текст и те казват, че основният документ, референтният документ е Европлюс. Ние ще се срещнем с преговарящите се днес и ако те аз не съм сигурна, че те ще приемат това да говорим за Европлюс. Всъщност това, е, е, това не е истински документ. Когато дойде комисаря с полското председателство, ни представи един от истори... една от историческите срещи на върха, казаха, че за него годишният преглед на растежа трябва да върви заедно с Европлюс. По съдържанието на доклада, аз разбирам, че стратегията на докладчика е да се приеме кратък текст с ясни политически послания. Ние показваме ясно на съвета и комисията, до какви биха били последиците от промяната в пакта за растеж. Що се отнася до посланията, аз вече казах какво мисля за препратката към Европлюс. Трябва да имаме ясна позиция. Когато приемем този текст, това ще бъде стратегически момент тъй като ще се водят преговори по въпроса за приори... предложените приоритети в текста. Акцентът е върху управлението на държавния дълг. В, по отношение на приоритетите, представени от комисията, аз бих предложил една промяна, защото според мен проблемите на безработицата и кризата не могат да се разглеждат като резултати от други елементи на стратегията. С това не критикувам докладчика, това е критика към годишния обзор на стратежа. Там започва с бюджетна дисциплина, без да се, без да се говори за заетостта и растежа. Много се радвам, че докладчикът отправя предложения свързан с необходимостта от инвестиции в образование, енергетика, научни изследвания. Смятам, че това е много важно измерение. Тук имаме нужда от ясен и категоричен компромис и мисля, че това ще бъде основното послание, което ще излезе от позицията на парламента. По 9 параграф за доверието на инвеститорите. Мисля, че тук трябва да помислим за посланието, което искаме да изпратим. Мисля, че 2012 година е специфичен момент. Банките очакват интервенция, но заедно с това тогава ще има и оценка на държавния дълг. Ето защо трябва да бъдем много внимателни, когато формулираме посланието. Що се отнася до сета точка и структурните реформи, аз мятам, че ние трябва да се ограничим върху дефиниране на понятието структурна реформа, защото структурни реформи които са свързани само с индексация на заплатите или намаляване на пенсиите, не е непременно а, въпрос, около който можем да постигнем лесен консенсус. И всъщност в 11 параграф а, има нещо, което ме притеснява и, и то е свързано с казаното за структурните реформи. Няма да се е, спирам е, на доклада в повече подробности. Всички погледи ще бъдат насочени към новото споразумение. В основни линии, ако, този, ако искаме това начинание да има смисъл, е хубаво да, да сме наясно с това, което искаме да обосновем. На първо място стратегията 2020, която не може да си остане само на книга, трябва да бъде реализирана на практика. Е, бюджетната е, стратегия на държавите членки. Това от една страна. От друга страна пакта за стабилност и растеж който намира израз в програмите за конвергенция и стабилност на държавите, преди да стигнем до е, конкретни програми. Благодаря. Благодаря, Шаран. Благодаря на докладчика и на колегите, които направиха коментари. Очевидно, ние продължаваме дискусията по пакета от 6 законодателни акта. Аз искам да кажа, че съм съгласна с Перванша Берес – за това, че имаме нужда от дискусия по Европлюс. Това е декларация, политическа декларация от съвета. Сега в законодателството той започва да се споменава и се оказва, че нивото му ще бъде а, повишено до договор. Това ме притеснява, защото Смятаме, че... Защото смятам, че ние по е, положихме доста усилия за формулирането на стратегията 2020, но тя дори не се споменава вече. Така че аз съм съгласна още повече, че си даваме сметка за това, че непрекъснато е, следваме едни приоритети, които сами по себе си не са спорни. Има обаче приоритети в стратегията 2020, които не намираме никъде. Мисля, че това са въпроси, които трябва да изясним. Аз съм съгласна с Жан Пол за това, че трябва да изпратим едно много точно послание. Не можем да правим задълбочен анализ на документа на комисията, защото той би бил от интерес само за някои университетски професори. Аз смятам, че ние трябва да поставим акцент върху опасността от увеличаване на броя на инструментите, е, също така опасността от е, приемане на нови инструменти, които са извън съществуващите законодателни актове. Мисля, че е, комисията малко е променила нагласите си в сравнение с миналата година. Филип. Thank you, Sharon. Филип, благодаря, Шара. Ще се обърна към Жан Пол. По доклада. Първо, по отношение на неговата архитектура, ще искам да кажа, че Силви резюмира в 4-5 момента въпросите, по които Комисията по заедостта смята, че обзора трябва да се промени. Докладът е структуриран по много разбираем начин. Смятам, че можем да използваме тази структура, за да бъде посланието ни ясно. Това е като първо. Второ, аз смятам, че в годишния обзор на растежа трябва да кажем, че не, има известни проблеми с последователността в комисията. А, има настроения да се занимаем с преразпределението. От друга страна, има е, и едни маниакални настроения в полза на е, строгите економии и как се съчетава това с преразпределението, аз не съм сигурен. Съгласен съм с казаното от Силви за стратегията 2020. В е, пакета от 6 законодателни акта ние положихме усилия да поставим допълнителен акцент върху стратегията 2020. В годишния обзор на растежа и в европейския семестър економиите не бива да бъдат записани като единствени приоритети и накрая като, почти като в бележка под линия да се спомене стратегията 2020. По хоризонталните въпроси аз си задавам въпрос за макроекономическия дисбаланс и ефектите и разпространяването на кризата. Няколко по-конкретни коментара по, в шести параграф. Извинявайте. За да бъде разрешена кризата, държавите членки трябва да могат да решат проблема с дълговата криза осъществяване на контрол върху финансовия сектор. Също така бюджетната дисциплина не е второстепенен въпрос, но не е единственият приоритет. В седми параграф искам да ви напомня, че това, което се казва и в пакета от 6 мерки, je trouve qu'il ne faut pas non plus dire, euh, euh, enfin, ignorer cet aspect-là. Donc si on dit juste ако кажем, че данъчните приходи не могат да се повишат повече от на БВП, в десети параграф се говори за дефицита. И накрая също ще повторя и това, което каза Перванш за структурните реформи. Реформирането на структурите е приемливо, само че да не говорим за разпределение на задачите. Ще спра до тук, ще получиш нашите изменения в писмен вид. Uh, Благодаря, господин Шунтис. Благодаря. Благодаря на докладчика, защото за много кратко време той ни предостави основа за обсъждане на този важен въпрос – Искам да кажа, че за моята група проблемът не е толкова в времето или в това, че комисията трябва да предостави повече време за извършване на годишния обзор. За нас основният проблем е демократичната легитимност. Съгласен съм с това, че ролята на парламента следва да бъде засилена, ако ще се променят договорите, ние трябва да настояваме това да се случи, да се засили ролята на парламента. И основният проблем не е за нас, извинете, е демократичната легитимност и ние трябва да поискаме парламента да може да изпълнява своите правомощия и ако има промяна в договора, тя трябва да гарантира това тъй като става дума за един чисто политически въпрос. Като прочетох годишния обзор на комисията, установих, че докладчикът като цяло се съгласява с обзора. Така че виждаме, че обзора за 2012 година де-факто продължава казаното с 2011 година, т.е. комисията продължава със същата политика по един доста по-силен начин. Този текст, предложен от комисията, се придвижва де-факто в същата посока, в която се предвижваше и текста от миналата година – тези стрикни финансови мерки, които се въвеждат, не би трябвало да предизвикват съгласие, защото те водят до рецесия, до огромни неравенства в обществото, огромни социални затруднения, а економическите последици са дори още по-зле. Няма нито екологическа, нито економическа справедливост, не се гарантира никакъв устойчив растеж. Така че този е текст просто няма да проработи отново. И не разбирам защо изобщо обсъждаме нещо, което се базира върху друго нещо, което пък на своя ред е доказало, че води само до провал. Още веднъж трябва да изискваме парламента да получи по-значителна роля, но моята група не подкрепя основните идеи насоки на текста. Недоволни сме също така от подхода, възприят от оратора. Ние сме доволни обаче от това, че докладчикът изтъква ролята на парламента, но моята група ще внесе изменения, които направят доклада по-мощен, по-убедителен. Благодаря. Искам да кажа, че тук е доста шумно. Така че дори и да си мислите, че говорите тихо, имайте предвид, че това се чува доста добре в тази зала. Видях, че Вики беше тук, но мисля си, че сега Дърк ще вземе думата от европейските консерватори. Първо, ние искаме да поздравим докладчика за доклада, но разбира се, искаме да видим какъв ще бъде текст след измененията и след процеса на постигане на компромиси, но в сегашната му форма ние подкрепяме духа на проекто текста. Обзора за 2012 година започва също така Европейския семестър за економическо управление и определя приоритетите на европейско и национално ниво. Ако ме попитате, аз бих искал да цитирам президентите е, Кенеди и Рейган, които казаха, че приливите повдигат е, всички лодки или позволяват по-лесно плуване на всички лодки, на всички кораби. Най-ефективният начин да гарантираме економически растеж е да престане да се пречи на хората да предоставят стоки и услуги и да се гарантира по-голяма гъвкавост чрез намаляване на регулацията. За да има растеж в еврозоната, ние трябва да възприемем принципите на рейгономиката. Разчитам, че ще имаме конструктивно сътрудничество по това досие но ние подкрепяме доклад дори в този му вид, дори да не бъде променен. Благодаря ви. Елиса. Добригада. Благодаря. Колегите казаха много неща, с които съм съгласни, но ще кажа кои са основните ми бележки. Първо смятам, че докладчика е успял да изведе на преден план някои важни моменти. Особено ми допада начина, по който той подхожда към ролята на Европейския парламент и необходимостта парламента да участва активно в процеса. Що се отнася до същинското съдържание, аз мисля, че когато става дума за пакета от 6 мерки, основният ни проблем е, че няма никакви конкретни цели за растеж, за економическо сближаване. И в крайна сметка ние имаме едно съгласие, че трябва да разработим една такава програма за растеж, да формулираме целите за растежа, които да се вписват в пакета от 6 законодателни акта. Този пакет се концентрира върху дисциплината, върху проверките, върху глобите. Е, е, така че си мисля, че когато обмисляме годишния обзор на растежа, не трябва да повтаряме неща, които вече са включени в пакет от шесте мерки. Това, което трябва да бъде в центъра на годишния обзор на растежа е програмата за растеж и работни места, а ние това не го виждаме. Да, може би в точка 10 има някакво загатване, тъй като там става дума за това, че се изразява загриженост, че много държави членки изостават, що се отнася до производителността все пак отново акцента се поставя отново върху дисциплината и санкциите, а не толкова върху економическия растеж и сближаването. А, трябва ли да изчакам да спрат разговорите? Председателката. Колеги, още веднъж. Искам да ви кажа, че ние в скоро време ще имаме гласуване и трябва да започнем с гласуването на време. Много ви моля, ако имате някакви лични разговори, да не ги водите по начин, който пречи на докладчика или на ораторите. Дали да изчакам господин Гозес или да продължа? Мога да продължа, благодаря. Също така в текста бих искала да има по-конкретно визиране на макроекономическите неравновесия в контекста на пакета от шесте мерки. Не смята, че трябва толкова да укрепваме частта посветена на дисциплината. Спиловърш и компонент до... Мисля, че трябва да разгледам въпроса за преливане на кризата от една страна в друга и трябва да мислим най-вече за растежа. В точка 7 вече Филип каза, че става дума за конкретни чисто технически специализирани елементи, които ограничават разходите за растеж, но мисля си, че тук нещата са разписани прекалено подробно. Искам да подкрепя това, което Филип каза точно по тази конкретна точка от текста. И последното, което искам да кажа. Точка 11. Мисля си, че упоменаването на реформата на трудовия пазар, председателката, извинете, но има хора, които се изказват. И единственият човек, чийто глас искам да чувам, това е сега в момента госпожа Ферейра и след това госпожа Хюбнер. Колкото повече водите странични разговори, толкова повече ще отложим гласуването. Моля, контролирайте се. Да, разбирам, че искате да кажете здрасти на абсолютно всеки, но все пак нека да изслушаме Елиса. Елиса, имате думата отново. Няма микрофон оратора. И така, точка 11. Вместо да се призовава към реформи на трудовия пазар – би било по-добре да споменем необходимостта чрез обучение, инвестиции в програмата Европа 2020 година да се повиши производителността. И по този начин няма да има нужда да контролираме работните заплати. Такво обратното, дори ще можем да увеличим заплатите благодарение на повишената производителност. Добре. Е. И по този начин ще обвържем текста в тази точка с предишния текст, в който се говори за по-голямата гъвкавост на трудовия пазар. И така обобщавам това, което казах. Първо, съдържанието на годишния обзор. Второ, необходимостта да обзора да компенсира рестриктивните и дисциплиниращи цели, заложени в пакета от 6 мерки, нещо срещу което моята група се изказва, след това да бъде включен въпроса за макроекономическите неравновесия, за преливане на проблемите от една страна в друга, разпространяването на проблемите и също така да разгледаме точка 7 и да обвържем разходите с растежа на БВП и точка 11, която трябва да говори за повишаването на производителността на труда, а не да се говори за намаляването на заплатите. Благодаря ви. Благодаря сега, Данута. Благодаря ти, Шаран. Искам съвсем накратко да коментирам точка 10 в контекста на доклада на Жан Пол Гозес. Смятам, че семестъра не е свързан само с данъчната дисциплина, важна е политическата координация. Това е много важен инструмент, който държим в ръцете си, инструмент, с който можем да стимулираме структурни реформи, да въобще да се правят сравнителни характеристики за провеждането на структурните реформи, така че да се види как се справят държавите членки съгласно този доклад на годишна база. Благодаря ви. Благодаря, Жан Пол. Искате ли да вземете думата отново? Мерси, благодаря, ще бъда твърде кратък, тъй като противен случай ще бъда заглушен от колегите, които бързат да гласуват. Мисля, че очертават се два въпроса. Първо, сигналът, който дава парламента относно това как гледа на участието си в економическите проблеми. То, това е по процедурата. И второ, по съдържанието отбелязах казаното от колегите. Очевидно ще трябва да се търси компромис, защото по някои въпроси подходът е различен, но в интерес на парламента е да се намери компромис и общият доклад да може да изрази ясно послание по някои много важни въпроси. Целта не е да пишем нов документ, който да събира прах, а е да изразим ясно послание, около което парламента да се обедини и да покажем, че сме готови да поемем своя ангажимент в период на криза, който е труден за всички. Председателката, да, тук горе е ужасно студено. Тук сме в съответствие с неотложната процедура. Срока за внасяне на изменение 12 е часа на обяд на 12 януари. Те ще бъдат обсъдени на 23 януари, гласуването на 24 януари и целта е да гласуваме по време на първата пленарна сесия през февруари. Сега преминаваме към гласуването. Right, we're going to have a test vote. Test vote, please. The vote's open. Моля, гласувайте. Моля да натиснете копченцата. Тестваме. В момента провеждаме тест. 42 карти, 43, 41 карти са сложени в уредите за гласуване. Двама души не са натиснали копчето. Трима. И сега има един в повече от ЕНП. We still, we still, we still, okay. Добре. Край на гласуването. 36 от 306 от вас са щастливи. Така, ако обичате да запазите тишина. Оле иска да вземе думата. Дали първото гласуване се отнася до текста на доклада? По време на заседанието на координаторите вие решихте, че ние Трябва да включим това в текста. Резолюция Б705 31 от 2011 година. Възоснова на член 1.2.0 от Мускардини. Аз трябваше да кажа това и ето казах го. And, then on uh, uh, amendments 63. Изменение 63-то фискален федерализъм. Тази тема обсъждахме тази сутрин. имаше широк консенсус по текста и може, може да е полезен инструмент в точка, в, на страница 6 от моят списък за гласуване. Сега относно казаното от Филип тази сутрин по компромис 1А. Ам... Упражнение С. където се казва, ам, че ам, свръх ам, задължеността на държавите членки е довела до разрастването на кризата. Благодаря ви. Значи, ако а, има някакви затруднения, ще се обърнем отново към вас. И сега, компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 две части без думите regional and, Тези, които са за, против, въздържали се, приема се. And regional са с тези думи за, против, въздържали се. Мисля, че, че е отхвърлено, но нека да проверим, защото всякъде се вдигат ръце. Всички ли гласуваха? Още един. Сега има един повече от ЕНП. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега компромис пети. две части. Първата част with eventual harmonization за, против, въздържали се, приема се. След това с тези думи за, против, въздържали се, приема се. И двете части. 39-то изменение за, против, abstentions. I think that's close. Can we check that, please? А, нека да проверим. Моля, гласувайте. Един от НП в повече. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 20 uh, за, 21 против. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. I didn't notice anybody take the card out from the EPP when they voted. Yeah, but it, it tells us on the mission. it tells us on the mission. Уредът ни казва, искам да проверя, защото а, не смятам, че нещата винаги се правят както трябва в тази комисия. Мога да ти гарантирам, че никога не съм приключила гласуване, когато картата, която е била повече, не е била извадена. 37 изменение за, против. 37 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст за, против, въздържали се, приема се. 400 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверя. 42. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отпада. 22 на 22 гласа. 43-то за, против, въздържали се, приема се. 44-то е, за, против, въздържали се, приема се. 46-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 47-то за, против, въздържали се, приема се. 48-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 49-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-то за, против, въздържали се. Приема се 51 за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 с устно изменение, което може да е по-ефективно от предишното. Приема се. 64 то за, против, въздържали се, приема се. 65-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-то за, против, въздържали се. Може ли да проверим 66-то? Не е, се виждат ясно дигнатите ръце и някакси нещата са по-трудни. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6а за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се. Нека да проверим 84-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 23-21 гласа. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 то за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се. Нека да проверим 91. Моля, гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 с допълнително устно изменение. Първо без устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега с изменението за, всички ли имате устното изменение? Е, то е от е, социалистите и демократите. Подчертава, че Европейската комисия трябва да гарантира ам, ам, адекватното събиране на данни в Европейския съюз. А, кой е за това изменение? Мисля, че това устно изменение трябваше да бъде включено в осмо компромисно изменение като допълнение. Смятам, че беше гласувано това устно изменение тогава. В компромис 8, така поне беше включено в списъка за гласуване. Ние сега гласуваме по текста, който искаме да се включи. Може би, ако искаме да го включим, да го включим в правилния параграф. Аз мислех, че това е параграф 8. И това е. И аз си мислех така. Да, значи това е параграф 8, но компромис 9. Yes, but <laughs> in, in, the, in, the list, in the list, if you, if you look at it, it was... Uh, в списъка, ако погледнете, то е в компромис 8. Сега гласуваме компромис 9, който е свързан с параграф 8. Ако е на погрешното място, ще ги премахнем от тук. Но нека да сега по формулировката да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. И а, текста ще бъде поставен на, на правилното място, ако е необходимо. 103-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст за, против, въздържали се, приема се. 104-то за, против, въздържали се, отхвърля се 105 за, против, въздържали се, отхвърля се 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст за, против, въздържали се, приема се 107 сусно изменение за, против, въздържали се, Мисля, че се приема, но дали НП гласува за, да, тогава се приема. Е, е параграф 11 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 12 за, против, въздържали се, приема се. 108 за. Не, 108 по параграф 13 за против въздържали се приема се. 109 за против въздържали се приема се. Компромис 10 за против въздържали се приема се. 112 за против въздържали се приема се. Параграф 16 за против въздържали се приема се. 113 за против въздържали се. Нека да проверим 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто 16 за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 против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, приема 127 за, против, въздържали се. Нека да проверим 127. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. А, отхвърля се 22 на 22 гласа. Оригиналният текст, параграф 23 за, против. И така, отново. Оригинален текст, параграф 23 за, против, въздържали се, приема се 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст за, против, въздържали се, Приема се 129 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се. Приема се 133 за, против, въздържали се. Отхвърля се 134 за, против, въздържали се. Нека да проверим по 134. Safety voted. Votes closed Край на гласуването. Отхвърля се 25 гласа против, 19 за. И така 135 за, против, въздържали се. Отхвърля се, но нека да проверим по 135-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 136 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Гласувайте. Всички ли гласувахте край на гласуването? Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 137 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 139 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Но да проверим. 139. Проверяваме 139. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст на параграф 28 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11b в две части без думата автоматик. За, против, въздържали се, приема се. И след това думата автоматик за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за,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 въздържали се, да проверим 150-то изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст на параграф 29 за, против, въздържали се, приема се. 153 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се.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 Против. Въздържали се. Приема се. It, Ще проверим, но мисля, че само НП е против. Okay. So voted. Two more people to vote. Още двама души трябва да гласуват. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11а в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 в две части. Първа част за, против, въздържали се,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 165 за, против, въздържали се, приема се 166 за, против, въздържали се. Да проверим, защото не е много сигурно. Safety voted, votes closed. As 21 in favor, 23. Край на гласуването отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се. Да проверим 169. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 170 за. Против. Не е много ясно. Хайде пак. 170 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точки от преамбила 1 до 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13.21 точка. Приема се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 22 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 24 23 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 24 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 25 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се сега електронно гласуване на окончателния текст. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 37 за, 5 против, 1 въздържал се. И една карта, сложена в апарата, но с която не е гласувано. Поздравления! Yeah, but I need a voting yeah, list. It's, it's, it's, it's either in block three questions. So it's three questions yes, no. separate yeah, or in block. On block, okay. Right, this is, this is just the... Or... Става дума само за устните въпроси по еврооблигациите. Може ли да гласуваме и за тритан блок? Да. И така, всички, които са за устните въпроси анблок, дигнете ръка. Ще трябва да гласуваме по електронен път. Гласуваме по всичките три въпроса, които продължават доклада. Става дума само за въпросите, не за резолюцията. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 42 са за, няма въздържали се, няма против. Okay, right. And now, what's that? Okay. Shh. Right, this might get complicated. So... Сега нещата могат да се усложнят, тъй като ще гласуваме за проекто резолюцията. И така. Удо? Some interesting music going on. Нещо интересно ли се случва? Wir warten, bis Van Rompuy gesprochen hat. Чакаме господин Ван Ромпой да се изкаже. Okay. Удо има думата. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на колегата, който направи така, че повече не сме роби на технологията, да се върнем към нормалния живот и така. В момента гласуваме за резолюцията. Докладчикът работеше с докладчиците в сянка и се стремеше да намери необходимия подход към облигациите за стабилност и парламента може по надлежен начин да обсъди този въпрос. Ние в групата на социалисти-демократите смятаме, че на много места текстът не е достатъчно ясен. Това най-вече въжи за компромисите HC и Ай. Просто не става изобщо ясно за какво са тези текстове. Ние искахме да подобрим нещата и за това предложихме разделно гласуване, просто за да бъдат по-ясни формулировките в текстовете. За това ви моля за нас е много важен въпросът да се предостави информацията своевременно. За това компромисите HC и I ще бъдат за нас точки, по които ние ще се въздържим при гласуването, защото ние искаме да подобрим текста при гласуване в пленарна зала. Силви. В дух на компромис ние сме съгласни това да, процедурата да претече така. Благодаря на Едвард и всички останали докладчици в Сянка. Аз мисля, че ние искаме да дадем ясен сигнал на целия парламент, така че можем да преминем към гласуването. Мисля, че Удо, вие казахте, че вие оттегляте подкрепата си за компромисите HC и I и искате разделно гласуване. Ние ги подкрепяме без да гласуваме за тях. Не, не, изчакайте малко, моля. Защото всички говорят по едно и също време и не може да се чуе кой какво казва. И така, H, C и I са компромисни изменения, по които искаме разделно гласуване. Обаче ни оттегляме това искане за разделно гласуване тъй като ние смятаме, че колегите нямаха възможност да обсъдят тези въпроси, затова ние няма да поискаме сега разделно гласуване, ние ще се въздържим при гласуването и ще гласуваме на пленарно заседание. Дали всичко вече е ясно? Да, сега вече разбрах. Просто наистина имаше едно объркване, свързано с измененията и разделното гласуване. Сега вече разбрах какво казвате. Така, сега можем да преминем към гласуването. Компромис С 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се, приема се.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 едно, две за против, въздържали се, приема се. Компромис Е за против, въздържали се, приема се. Съображение Е за против, въздържали се, приема се. Компромис Б за против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по резолюцията. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 37 за, 3 против, 4 са въздържали. Благодаря ви. So И сега I definitely can't see through these specs for the votes. They really don't seem to work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 Are we, are we ready? Дали вече сме готови? Right, we're starting. Започваме с гласуване на корпоратив... рамката за корпоративно управление за европейските дружества. Първо компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се.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 думите там, където е надлежно, започва с товарното изменение и други заинтересовани страни. И to other and, and where appropriate to other stakeholders. So first part... И така, кой е за първа част, против, въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, Въздържали се. Приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Б за. Против. Въздържали се. Приема се.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 22 за. Изменение 22. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Sorry, I just can't read. Извинете. Изменение 21. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 23 сега за. Против, въздържали се, приема се. 26 за. Против, въздържали се, приема се. 25 за. Против, въздържали се, приема се. 27 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за. И има устно изменение. И така, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 31 в две части. Първата част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се втората част Yeah. As... Това е същото изменение, каквото беше и преди. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Тук нещо има задраскано. Изменение 36. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 6, кой е за? А, не, не, не, отпада. Изменение 39, кой е за? Имаме две части тук. Устно изменение от докладчика. 39, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 41 сусно изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 42 в две части. Първа част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втора част, е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 44 сусно изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 50 за, против, въздържали се, приема се 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по целия текст с измененията. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 26 за, 5 има против, 12 са се въздържали. Благодаря ви. Поздравления за докладчика. Добре. Yeah. I'm, I'm just remind everybody that after this committee... И Както вече казах, ще имаме съвместно заседание с Комисията по конституционни въпроси от 6.30 до 8 в залата 6Q1. И сега предавам председателството на УДО. dopo. Уважаеми колеги, моля, Унези, които напускат залата, моля да го направят тихо. Все още имаме доста работа. Okay, can we start? Добре, можем ли да започнем вече? В момента ще разгледаме доклада на госпожа Басеско за Европейската заповед за запориране на банкови сметки. Давам думата на госпожа Басеско, за да представи проекто становището. Please be quiet, please. Uh, thank you, Chair. Uh, dear colleagues. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, това предложение за регламент има сложна и многоаспектна цел да се създаде един европейска процедура за запориране на банкови сметки. Това ще бъде альтернатива на националните процедури. По този начин кредиторите ще могат да осигуряват запориране и събирането на вземанията от длъжниците от банковите сметки в Европейския съюз. В момента длъжника има възможност да прехвърля средства от една банкова сметка в друга практически мигновено. По този начин лесно се избягват плащанията, които са дължими. Длъжниците по този начин много лесно прехвърлят средства в други страни и това затруднява кредитора, особено когато става дума за трансгранични операции. Този регламент ще позволи да се блокират или да бъдат изтеглени средства от подобни банкови сметки. Нормите ще се отнасят и към досъдебното производство и към самото производство проекто становище аз представих 27 изменения, автор на които съм аз. Някои от разпоредбите на проекта регламента по този начин се засилват и от економическа и от правна гледна точка. Исках да засиля баланса между правата на кредиторите и защитата на длъжниците. Смятам, че това е важно, за да се избегнат злоупотреби. Например, не смятам, че в проекта регламента са достатъчно добре представени елементите, отнасящи се до издаването на заповедта за запориране. Затова предлагам съответния съд да определя сумата, която подлежи на запориране и предлагам критерии за установяване на валидността и обоснованността на исканията за запориране – също така предлагам да има изключение от регламента. Първоначалният текст включваше само системи за отнасящи се до гаранции, блокирани по сметки. И аз визирах тук директивата 9826 и също така засилвам принципа за ускорени действия. Например, предлагам да бъдат предвидени 30 календарни дни в редица изменения, като 15, 18, 19 и 25. В изменение 20 също така предлага обвиняемото лице да бъде информирано в рамките на един работен ден за това, че срещу него е издадена заповед за запориране. По този начин се обхващат и трансграничните случаи. Предлагам дефиниция за въпроси, които имат трансгранични последици. Мисля си, че също е полезно да се създаде възможност за анализиране на различните елементи. 21 и 22 променят е, член 26, който се отнася до изпълнението на заповедта точка 4 на оригиналния текст не е съвсем ясно, когато става дума за обменния курс. Аз говоря за това, че заповедта за запор трябва да се отнася към банкови сметки, които са номинирани в друга валута. Освен това, Банката трябва да преизчисли сумата спрямо обменния курс за деня на привеждането и в действие за държавата членка, в която се намира банковата сметка. По този начин, според мен, се осигурява по-голяма скорост. Альтернативата е да се използва обменния курс на ЕЦБ, обаче той се изчислява по-рядко и не отговаря винаги на дневните обменни курсове на другите банкове. Също така внася яснота във въпроса за стоеността на активите, когато сумата надвишава сумата посочена в заповедта на запор. Определям и финансовите инструменти, спрямо които се прилага заповедта на запориране на банковата сметка. И също така внасям някои практически подробности. Посочвам, че крайният срок трябва да бъде 12 часа, 12 на 12 януари. На 6 февруари предлагам да се обсъди в комисията предложенията. Така че очаквам вашите предложения и искам to discuss them. Thank и изразявам готовност да обсъдя с вас вашите предложения. Давам думата сега на докладчика всяка господин Тунман. Yeah, äh, Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря и на вас, господин председател, Вътрешния е, пазар изисква една ясна правна рамка и ние трябва да гарантираме, че тези, които имат някакви искания и претенции, е, да могат да получат е, задоволителен отклик на на това, значи конструктивно можем да се занимаем с тази тема по начинът предложен от докладчика. Нашата дискусия ще играе много важна роля, за да се види дали е гарантиран правилния баланс. Баланс от една страна тези, които имат някакви искания е, и които имат право на вземания, и от друга страна тези, е, чието сметки ще бъдат засегнати от тези плащания. Говорим тук за бизнес отношения, за отношения между бизнеса и потребителите и така нататък. Просто да се за такива условия, при които всеки да може да се възползва от правата си съгласно а, е, националната правна уредба. Не искаме да има някакви а, е, вратички, а, е, а, с помощта на които да се укриват приходи и средства и така нататък трябва да се вземат предвид интересите и на двете страни, и на кредиторите, и на длъжниците казвам пак, че трябва да работим конструктивно в духа, предложен от докладчика, така че да стигнем а, до едно адекватно законодателство. Благодаря ви. Има ли някой, който иска да вземе думата от името на госпожа Голард? Тя не е тук. От името на господин Стричек и той не е тук. Господин Гиголд. Той Съвсем накратко, благодаря ви за доклада. Не искам да повтарям това, което беше казано. Ние смятаме, че е, това е един необходим елемент, е, един полезен елемент, е, който ще доведе до, до изграждането на вътрешния пазар. Ние подкрепяме общите насоки и смятаме, че слабите длъжници трябва да бъдат защитени, да им се предоставят някакви гаранции. Трябва да, изме... да има изменения в тази връзка, но като цяло ние приемаме доклада. Благодаря ви. Томас Хендъл не е тук. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Господин Козес. Само искам да кажа на докладчика, че докладът е много добър и групата на НП ще го подкрепи. Благодаря. Госпожа Басеско, има ли да добави нещо? Не. Следователно приключваме тази точка. Срока за внасяне на изменение 12 януари, 12 часа на обяд. Сега Европейската инвестиционна банка годишен доклад за 2010 година, господин Камал. Имате думата. Благодаря. Както може би знаете, един от принципите на нашата група е да, да сме полезни на гражданите, плюс прозрачност. Виждам усмивки а, от други участници, но съм убеден, че зелените ще съгласят поне с второто. С Паскал почти е, няма въпроси, по които сме съгласни, но може би трябва да започнем от някъде. Но при всички случаи гражданите трябва да знаят за какво се харчат парите им и че отчетите трябва да бъдат прозрачни. Освен това, трябва да има сигурност тогава, когато държавите членки изключват споразумения с МВФ те трябва да бъдат абсолютно гарантирани. Няма да споменавам кога за последен път Сметната палата е одобрила отчетите на комисията. Нашата комисия би трябвало да настоява Европейската инвестиционна банка да прави така, че дейностите да съответстват на стратегията 2020 и да не дублира дейността на Европейската банка за възстановяване и растеж. Европейската инвестиционна банка трябва да предоставя данни за капиталовите позиции, пасивите и експозициите, за да се постигне целта за прозрачност и освен това трябва да съответства на изискванията на Базел 3. Смятам, че трябва да премини през теза изразливост. Получателите на дългосрочни кредити трябва да бъдат публикувани на, на страницата на интернет на ЕИБ. Един въпрос от политически характер е къде трябва да насочи усилията си Е и Б. Една идея, която предлагам, знам, че това е само проект становище, е дали акцентът да се поставя върху новите демокрации в Средземноморския регион. Оставям на останалите да изразят мнението си. Знаем, че реалната економика страда от недостиг на кредити. Ето защо Ейба трябва да направи всичко възможно за да допринесе към економическия растеж. Трябва да направим всичко възможно да осигурим прозрачност. Убеден съм, че колегите от всички групи са съгласни с тези принципи. Благодаря, господин Камал. Тук има само един докладчик в сянка и това е госпожа Краца. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря преди всичко на господин Камал за въпросите, които той постави. Аз съм съгласна с неговите цели. Повече прозрачност в дейността на Европейската инвестиционна банка. Съгласна съм и с проекто становището в онази му част, което призовава към ефективност, координиране, с общностния бюджет и структурните фондове. Подчертавам най-вече това, тъй като наистина трябва да постигнем тези цели. А също така и рейтинга 3А. Също така съм съгласна и с начин, по който той подчертава, значението на ЕИБ и работата на банката в южната част на Средиземноморския регион. Ние имаме също така цели, които са формулирани от самата банки, от самата банка, извинете, така че пазарите да работят по-ефективно – също така искам да подчертая програмата Череми, както и други програми. Джасмин, Джесика. Всички тези програми са много важни, защото те дават възможност за финансиране на малките и средни предприятия и да се провежда съгласуване. съгласувана извинете, структурна политика – тези средства позволяват на фирмите да получават финансиране, което е важно за развитието на реалната економика. И също така е важно, че ще бъдат обхванати и търговските дружества от южния регион на Средиземноморието, от южната част на Средиземноморието. Мисля се, че е добре, че се засилва сътрудничеството между Европейския съюз и южната част от Средиземноморския регион. Това е важно и в контекста на арабската пролет. Също така съм съгласна с това, което казва господин Камал за взаимовръзката между дейността на Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, която също работи в Средиземноморския регион. Председателят, благодаря ви. Има повече докладчици в сянка и ще помоля секретарията да подготви съответните документи. Сега давам думата на господин Кутеш. Благодаря ви, господин председател. Първо, бих искал да изразя благодарност на господин Камал за неговото проекто становище бих искал да му кажа, че моята група също се стреми да бъде полезна на европейските граждани – но смятам, че Европейският съюз има нужда от економически растеж, който се базира върху инвестиции, образование, научно-изследователската дейност, инфраструктура, иновации и Европейската инвестиционна банка може да бъде за нас инструмент и фактор, който да ни позволи да излезем от сегашната економическа криза. Затова проектните облигации са средство за допълнително финансиране и те трябва да бъдат въведени колкото се може по-бързо. Т.е. преди да се приеме бюджетната рамка за 2014-2020 година. Също така бих искал да изразя нашето задоволство от решението на ЕИБ да предостави техническа помощ на тези държави членки, които изпитват затруднения с освояването на европейските средства. Аз смятам, че това е много добра идея и че е необходимо да бъдат по-нататък подкрепени тези държави. Също така съм съгласен с докладчика, що се отнася до политиката за прозрачност дейността на банката. Смятам, че е много важно, че през 2010 година банката възприе нов набор от правила и практики, осигуряващи прозрачност. Смятам, че трябва да получаваме оценки за екологосъобразност и за постигане на социални цели от банката и да получавам такива доклади за проекти, финансирани от банката. Също така банката трябва да гарантира повече прозрачност, за да се избегне използването на данъчни убежища и други неправомерни действия, свързани с финансирането. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Котеш. Сега е господин Стилакакис. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика за много добрия текст – Изцяло съм съгласен със съдържанието на текста. Бих искал да допълня някои неща. Бих искал да поставя акцента върху страните обхванати от програми за подпомагане. от страна на Европейския съюз и Международния валутен фонд. В тези страни условията рязко се промениха. Говорим за една принципно различна економическа ситуация и основният проблем на тези държави е да привлекат инвестиции и да възвърнат доверието към тях. Така че Европейската инвестиционна банка тук може да бъде много полезна като партньор при привличането на инвестиции, осигуряване на инвестиции в тези страни, защото по този начин ще възстановим доверието нещо, което е задължително условие за успеха на програмите за подпомагане. И това трябва да бъде направено колкото се може по-бързо, защото новите инвестиции в тези държави, в които има много безработни, са много полезни. И също така такива програми изпращат послание за това, че програмите си изпълняват успешно и преминават към следващите етапи. Следващият момент, за който трябва да помислим, и става дума тук за по-дългосрочен аспект, за по-дългосрочен план, това е фискалния съюз, който е много по-стриктен. Що се отнася до инструментите, които ще бъдат на разположение на държавите и на техните правителства. Европейската инвестиционна банка следва да играе роля в тези страни и региони, които са попаднали в омагиосния кръг на ниските инвестиции, ниската производителност и съответно ниското ниво на иновации. Защото страни и региони, изпитващи фискални затруднения, не разполагат с достатъчно инструменти. Тези страни преживяват сътресения И тези сътресения се отразяват по различен начин на различните части на Европейския съюз. Има нужда от инструменти, които да помогнат тези страни да престанат да изпитват тези сътресения. И Европейската инвестиционна банка задължително трябва да мисли за това защото в дългосрочен аспект ще имаме нужда от Европейската банка, за да може тя да насърчава конкурентоспособността и иновациите в тези региони и държави, които не разполагат с необходимите инструменти. Преди да помоля представителя на ИБ да вземе думата, ще помоля преди това друг колега да вземе думата. Аз съм докладчик в сянка от групата на Зелените. Както знаете, Зелените непрекъснато търсят нови решения. Ето защо бихме искали да знаем каква е позицията му по Базел 3 тъй като това е специфична банка със специфична дейност. И в измененията е, се е, поставя под съмнение дали това е, е и Б трябва да спазва задълженията Базел 3. Второ, капът, е, капиталът на ЕИБ Знаем, че в момента има, увели... има увеличение. Сега нещата тръгнаха в обратната посока. Така че, може би всички ние трябва да призовем за това банката да разполага с допълнителни средства, за да може да реагира на сегашната ситуация, но дейностите да съответстват на заложеното в договорите и по-конкретно стратегия 2020. И на последно място, като обосновка за на, изменението, във връзка с енергийната политика и документите, които определят целите на енергийната политика, трябва да съответстват на целите, които Съюзът си е поставил за, клим... за политиката в областта на климата до 2050 година. Може би това ще означава различни области на инвестиции в сравнение с настоящето. Благодаря. Има ли друг депутат, който да желая да се изкаже? Господин Гозес. Благодаря. Само един въпрос. Задавам го на ораторът, но може, ако желая и представителя на ЕБ да ми отговори, толкова и по-добре. По-конкретно капиталът на ЕИБ не е напълно освободен. Бих искал да знам в, е, в сегашната ситуация дали има възможност да се осигурят е, необходимите средства и дали това няма да изпита въздействието на колебанието на инвеститорите за промяна в капитала на банката. Представителят на ЕИБ, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря на вашия докладчик и на всички депутати, които взеха отношение по тази така важна тема. Ние ще си запишем техните коментар и техните коментари ще ги включим в развитието на нашите дейности. Накратко ще се спра на най-важните въпроси, които бяха повдигнати днес. Отчетността. знаете, колко неща бяха свършени през последните 12 години от президента на ЕИБ. Изготвя се референдум, извинете, меморандум, който включва в себе си отчетността меморандум, който ще бъде сключен между Европейския парламент и ЕИБ. началото на следващата година комисията ЕКОН ще предостави доклад за изпълнението на финансовите инструменти, това, което което е било постигнато и така нататък. Сега, по отношение на прозрачността, няма нужда да а, се позовавам на а, новата политика. А, надяваме се че тя ще задоволи всички изисквания, но разбира се ще изчакаме по-нататъчните подобрения. По отношение на другите политики, е, трябва да се фокусираме върху стратегията до 2020 година, интелигентен и приобщаващ растеж. Има и прияти директиви в тази област съвсем наскоро. Сега дейностите на Е и Б. Да, времената са трудни, ситуацията е сложна ние по същество взимаме предвид изискванията от Базел 3. Ние не сме търговска банка, разбира се, нямаме дейности свързани с предоставяне на кредити, да държим депозити на клиенти и така нататък, но при всички отношения при всички, при всички положения това се взима предвид и от нашата одитна комисия. Ние сме част от договора и от цялата правна рамка на Европейския съюз и тези изисквания са включени в директивите. Затова ние се надяваме, че нещата, свързани с директивата за капиталовите изисквания, ще напреднат. Сега, знаете, че ЕБ има рейтинг 3А. Имаме високо качество на портфолиото, имаме ам, Um, финансови ам... дялове в, наш... в нашия капитал. Сега, качеството на нашето портфолио остава много добро. Не сме претърпели никакви загуби, които да са сериозни. Имаме списък с по-сложните случаи, но те не съставляват повече от 1-2%. Ако качеството на нашите акционери спада, тогава кредитните агенции се фокусират повече върху финансовия аспект, така че да има баланс. И също така отблизо се наблюдава и коефициента на относителната задлъжнялост. Като се има предвид ситуацията, ние или трябва да увеличим нашия капитал, или трябва да намалим кредитирането. Няма альтернатива, а, защото трябва да има баланс а, в а, отчетите. Ние а, е, планираме да намалим кредитирането през, през следващите три години. За съжаление, само това е начинът а, е, е, да си запазим възможността да финансираме отделни проекти. А, финансовите инструменти, а, също ще ги използваме финансовите инструменти, които ни се предоставят от бюджета на Европейския съюз. Аз съм съгласен с господин Гозес, а, че ще е малко трудно да събираме капитал от нашите акционери. Подхода в момента е да заемаме средства от европейския бюджет и такъв ще е случай с проектните облигации. по такъв начин максимално ще се използва европейския бюджет, за да може да се предоставят средства за кредитиране. Сега, проектните е, облигации са сравнявани понякога с еврооблигациите. Това са различни неща. Проектните облигации е, се емитират от е, частни предприятия. Е, това е една отделна история, една отделна тема, която няма да обяснявам сега в подробности. За Средиземноморието искам да кажа нещо. Ние следим отблизо ситуацията на място. И няма да сте изненадани, като ви кажа, че нашите резултати тази година ще са много по-низки от очакваните. Това се дължи на политическата ситуация в страните получатели на, на помощите. Това са държавите, в които искахме да изпълним проекти, да подпомогнем отделни програми. Това обаче не означава, че ние няма да изпълним нашите ангажименти поети в Дювил, да предоставим кредитиране в размер на 6, милиона, 6 милиарда в региона, извинете, до 2014 година. Но виждате какви са предизвикателствата и трябва да изчакам политическа ситуация да се успокои. Другите страни, които бяха споменати от господин Симакис, много усилия полагаме в този момент, като обсъждаме с Генерална дирекция Режио ефективното използване на структурните фондове, защото понякога средствата по тях не могат да бъдат разходвани. Трябва да има схеми за гарантиране и трябва да има схеми за споделена отговорност така че банките да могат да заемат повече средства, да пускат повече средства, и друга страна проекти да бъдат изпълнявани. Следващата година ще приложим този нов подход. Последната тема, свързана с енергетиката, ние много несериозно Взимаме предвид целта до 2050 година. 75% от кредит, които предоставяме, са свързани с проекти за ВИ. Очакваме много добри резултати. Да, има проекти, които са свързани с изкопаеми горива, техният дял е 10%, но разбира се, важно е да се, да се запази енергийната сигурност в региони, в които няма друга альтернатива. Например, в а, Германия, ако се а, преустанови използването на атомна енергия, тогава не може тази енергия да бъде изцяло заменена от възобновяеми енергийни източници. Искам сега да разясня някои въпроси. Вие казахте, че проектните облигации ще бъдат емитирани от частни предприятия. Каква ще е връзката тогава между Е и Б и тези проектни облигации? Благодаря, господин председател, че ми давате възможност да разясня отново а, тази важна схема, свързана с проектните облигации. Когато един а, а, проект, свързан с а, транспортна инфраструктура, телекомуникационна инфраструктура, и тогава а, този проект се извършва въз основа на публично-частно партньорство. Тогава а, проект на, проектните тогава предприятието, изпълняващо проекта, може да иска да се възползва от средства по фондове. Необходимо е проектите да бъдат финансирани, да речем, частни фондове, пенсионни фондове и така нататък. Но тези средства могат да бъдат инвестирани само в висококачествени облигации. И идеята е, като се предоставя вторичен кредит, кредит, който да предшества облигациите, ние по този начин увеличаваме цената, стоеността на облигациите. Като по този начин институционалните инвеститори започват да проявяват интерес в тези проекти. Значи, ние отпускаме първоначален кредит, който да привлече интереса на институционалните инвеститори. Значи от 4 до 5 е, милиона евро бюджет може да се отпуснат 20 милиона евро като кредит от ЕИБ и по този начин да се финансира проект, който е на стойност 150 милиона евро. Това е ефектът на леверидж, който може да се е, постигне. Благодаря ви. Сега давам думата на нашия докладчик. Сигурно той би искал да каже още нещо. Заповядайте. E благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря и на Европейската инвестиционна банка. С много от тях ще се съобразя отчитам казаното от госпожа Краца за Средземномерието. Благодаря за казаното от вас. Не съм сигурен, че има разногласия между нас. Ако има, кажете ми. Благодаря, господин Куташ. Много любезно от ваша страна да изразите съгласие с принципа за това, че трябва да сме полезни на гражданите – също така идеята за програмните страни си заслужава по-нататъчна дискусия. Господин Камфан, обичайно несъгласие. Интересно ми е, е защо ще предложите изменения за това дали Европейска инвестиционна банка да спазва изискванията на Базел 3. Може би не съм разбрал. Допада ми идеята за насърчаване на възобновяемите енергийни източници. Въпросът, повдигнат от господин Гозес, беше повдигнат и в английския парламент. А именно какви допълнителни ангажимен... задължения имат държавите членки, когато ще се повишава капиталът. В трудните времена, в които живеем, не можем да очакваме повишаване, кой знае какво повишаване на капитала. По отношение на проектните а, облигации, мисля, че трябва да възприемем по-дългосрочен подход а, и може би не винаги частните е, инвеститори е, страдат, е, много често данакоплаците страдат и може би трябва това да се промени. При всички случаи благодаря за коментарите. Ще, проведа, ще продължа да разговарям. Благодаря, господин Камал. Преминаваме към последната точка в дневния ред. Първа размяна на мнения по достъпа до основни банкови услуги. Докладчик е господин Юрген Куте. Давам му думата. Благодаря. А, вече не си заслужава въобще да, се, да представя доклада, но ще опитам. Докладът беше представен преди една година на координаторите. Комисията след това отлага публикуването на доклада неколкократно. През лятото обаче комисията промени мнението си и вместо проекто доклад искаше изготвянето на а, препоръка на 13 юли и след тази препоръка трябва да има а, проверка в държавите членки да се види дали е предоставен достъп на всички граждани, на всички потребители. След една година трябва да се извърши тази проверка. След изготвяне на тази препоръка, сред координаторите решихме да не оставяме нещата така и че искаме да има доклад по собствена инициатива. Имаше дискусии в ИМКО преди няколко дни Корсана Лейне, председател на комисията, изпрати писмо, в което се разясняват нещата и а, ръководещата роля се поема от ЕКОН, но все пак същинската работа трябва да бъде извършена в ИМКО. Сега, по съдържанието. достъпа до основни банкови услуги трябва да бъде разгледан от гледна точка на комисията ЕКОН, от гледна точка на банковата система. Всяка банка трябва да предоставя възможност за откриване на една основна сметка – банките по принцип се занимават с управлението на публичните ресурси. И трябва да стане така, че всеки, който получава пари, социална помощ, пенсия или други плащания, има нужда от сметка. Има много основания, за да се каже, че в наши дни без сметка едва ли е, вече са възможни някакви плащания или въобще активно участие в социалния живот. Е, всеки гражданин е, трябва да разполага с банкова сметка. Разбира се, е, при по-нататъчното изготвяне на доклада може да обсъдим този въпрос още веднъж. Затова във всички банки да има съответните условия за откриване на такава базисна основна банка, извинете, основна сметка. Възрастните хора не трябва да бъдат дискриминирани и може би някои от тях няма да искат да изберат тази възможност трябва да има разбирателство по тези, въпрос, по тези въпроси. Кой има право а, на такава сметка? А, за това съответното лице да има право на пребиваване е в Европейския съюз. Лицето трябва да има право да пребивава на територията на съответната държава членка в рамките на този достъп до основни банкови услуги се засяга и въпроса за конкурентоспособността. Някои спестовни каси и банки, те са задължени да предоставят такава сметка, сметки, които, банкови сметки, са свързани с съответните разходи може би ще е по-разумно, ако всички банки са задължени а, да предоставят а, тези сметки. Освен това има някои изключения, по които трябва да, получи, да постигнем споразумение. В някои ам, държави има кредитни съюзи. Това са банки, а, които са с затворен характер. А, ли, лицето, което иска банкова сметка в тази банка, трябва да е член на а, този а, съюз трябва да видим дали такъв тип съюзи трябва да бъдат изключени от регламента. Друго изключение което би се отнасяло до определени банки, които а, не а, откриват а, а, сметки на частни клиенти и едва ли трябва да бъдат а, включени в а, тези разпоредби. В Белгия има една система, която е свързана с ам, изравнителни плащания. Е, това е също аспект, който може да бъде взет предвид, ако се работи и с изравнителни плащания. Банките до сега винаги са казвали, че трябва да има ясни правила. В Федералната република има един списък, в който са включени конкретни основания и причини, които биха оправдали отказа на отказа на определено лице да му се открие сметка. Има определени разпоредби във всяка държава членка, които целят справяне с престъпността, които целят предотвратяване на пране на пари и така нататък. Има банки, които оказват не може да, да, да, да открием сметка на всяко лице, защото в някои случаи може да се стигне до пране на, на пари тези основни е, банкови сметки. Трябва ясно да бъде дефинирано това понятие, да се знае какво включва в себе си тази банкова сметка. В препоръката на комисията нещата са описани много подробно. Има елементи, които са характерни за тези сметки, да се извършват а, а, плащания по тази е, сметка. Трябва да има възможност да, да се е, превежат пари от е, тази сметка, автоматично да се теглят е, средства от тази сметка с съгласието на титуляра на банковата сметка. някои банки все още не са изцяло съгласни с а, тези банкови услуги. Не всички а, банки са съгласни да предоставят а, карти по тези банкови сметки, защото при а, теглянето на пари от а, банкомат се отразява в сметката по-късно и по този начин може да стигне до овердрафт на, на банковите сметки. тази сметка не трябва да бъде включена с допълнителни финансови продукти. Защото някои банки могат да кажат, да, ние правим оферта за тази конкретна услуга, но тя е обвързана с други оферти, предложения и така нататък. Друг, друг въпрос който също се отнася и до предишния доклад, свързан с запор на банковите сметки. В Федералната република има разпоредби, свързани с запора на банковите сметки. В случая с тези основни банкови услуги не винаги тези разпоредби ще са от значение, но все пак може да се вземат предвид при някои целеви групи. На следващо място частните предприятия искат да печелят от техните дейности. Това трябва да се вземе предвид че и тези сметки са свързани с разходи. Тези разходи трябва да бъдат обосновани и да се каже, когато парите са обществено благо, то трябва да има възможност да се използва такава базисна банкова сметка и тя да е по възможност безплатна. Но този въпрос е още открит и не съм сигурен а, дали има смисъл сметката да е изцяло безплатна или а, както е в някои държави членки да има прак а, на таксата, която се плаща за банковата сметка. Друг аспект, аспект е свързан с задължението за проставяне на информация, задължението за извършване на, на одит. В предложението на комисията са включени аспекти, свършени с тези разпоредби. значи комисията изисква ам, веднъж годишно да се изготвя доклада от държавите членки, да се предоставя информация за основните банкови услуги, какво е нивото на предоставените услуги, колко сметки са били а, отворени и така нататък. А, Европейската банка трябва да бъде включена в а, мониторинга и в одита. Съществуват и насоки и задължения в препоръката на Европейската комисия. Това са насоки, които са приемливи и за нас. Така че да се предоставя информация на клиента, да, ето това е вашата сметка, но също да се да предоставя информация какви ще са разходите по тази сметка, а, какви ще са таксите. Това е от моя страна. Ще се опитаме възможно най-скоро, още началото на годината, да изготвим проекто доклад. Нямаме конкретна дата, но мисля, че трябва възможно най-бързо да се справим с, с този въпрос, защото по средата на годината комисията ще провери своята препоръка и ние искаме до тогава да сме готови с доклада. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на докладчите в Сянка. Ще започна с господин Мичо. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Ще благодаря на докладчика за подробното изложение. Разбира се, има някои детайли, които заслужават нашето внимание. В крайна сметка, ефектът ще бъде върху лица, които зависят от социалното осигуряване и от помощите. Разбирам притесненията на банките, но те полагат много големи усилия спрямо студентите, които в един момент ще започнат да печелят по-високи доходи. Но мисля, че банките трябва да бъдат убедени, че за тях има добри възможности и в тази дейност. Понякога разходите, с които е свързано пренасянето на големи суми пари, трябва да се отчита. Това не са дребни въпроси. Банката може да спести пари. В моята страна банките е, са длъжни да участват в тези разходи. Никой не трябва да бъде изключван от банковата система, освен ако няма някакви убедителни причини. Но никой не би трябвало да бъде принуждаван да си открива банкова сметка. В Ирландия Министерството на финансите излезе с доклад за стратегия за финансова интеграция – Едно от заключенията е, че плащането на социалните помощи в банкова сметка е най-добрия начин лицата, които сега се изключват от банковата система, да бъдат включени в нея. Освен това, това е най-ефективният начин на изплащане на социалните помощи. Ще чакам да получа доклада колкото може по-бързо през новата година. На, бих казал на, на докладчика, че това, което ни беше представено тук, е общо взето приемливо, но разбира се, дяволът е в детайлите. И не смятам, че трябва да се притесняваме твърде много за разходите с кои... за, за банките. Що се отнася до по-възрастните получатели на социални помощи, те имат а, ниски разходи и често в сметките им остава положително салдо. Така че банковите услуги трябва да са на разположение на всички, но да няма принуда. Е, желая успех на докладчика в работата му по доклада и аз ще внеса изменения в съответния срок. Благодаря, господин Мичо. Господин Людвиг тук ли е? Да. Tack så mycket för ordet. Och jag vill säga att det är positivt att vi nu återigen Искам да кажа, че е много положително това, че работим по този важен въпрос. Според мен това е област, в която можем да използваме лесни инструменти, за да помогнем на много потребители. Според мен в дългосрочен план е напълно възможно да се постигне балансирано е, законодателство, което да консолидира вътрешния пазар, да насърчи трансградичната мобилност, да насърчи развитието и да намали социалната изолация. Ние трябва да възприемем идеята, че ни трябва нормативен акт, проистичащ от документа на комисията. Този документ обаче е само отправна точка. Ние трябва да работим по три въпроса. Първо, мисля, че би било полезно системата да бъде колкото може по-широка. Всички банки трябва да носят отговорността в гамата от услуги да фигурират и основните банкови услуги. Това трябва да е предпоставка. По този начин можем да избегнем опасността от социална изолация, ако има само една-две банки, които предоставят тези услуги. Би било жалко, ако всички граждани от, в тази, ако всички потребители, които се възприемат като непривлекателни, бъдат принудени да си откриват сметки в определен ограничен брой е, банки. Не мисля, че трябва да има е, косвена, косвени предимства за малка група хора и малка група банки. цените и разходите за тези основни банкови услуги са много важно съображение. нези, които използват банковите услуги в по-малка степен, всъщност се, притесняват от разходите и от таксите. Хората изчакват да платят сметките си, защото таксите понякога стига до 10, до 10 евро за сметка, която се плаща от определена сметка. Тези услуги няма да бъдат лесни. В, препоръката си, в препоръките си комисията говори за различни критерии, за това дали държавите членки могат да имат свобода на действието. Мисля, че ние тук трябва да бъдем пределно конкретни. Трето, законодателството в тази област трябва да ни помогне да се е, развие по-нататък е, цифровият е, дневен ред. Всички, дори по-непривлекателните клиенти за банките, трябва да използват възможностите от новите тенденции. Банковите услуги по интернет трябва да станат е, нещо съвсем естествено за всички граждани в целия Европейски съюз. Аз мисля, че ни предстои дълъг път, докато стигнем до целите, които сме си поставили. Банковите услуги по интернет като цяло са по-ефтини, но те са по-трудно достъпни за онези, които банките смятат, че са по-проблематични. Банковите операции по интернет са лесни Само, че целева, целевите групи, за които тук говорим, няма достъп до тях. Трябва да улесним а, този достъп. Очаквам през следващите месеци и седмици а, да работим по конструктивен начин и да постигнем взаимоприемливо решение. Госпожа Голара. Благодаря говоря от името на нашия докладчик Сянка, който не може да присъства. Но заедно с това ще изразя и своето мнение, тъй като съм заместник председател на интергрупата за борба срещу бедността. И това е въпрос, по който организациите за борба срещу бедността са мобилизирани. Вече разговаряхме с господин Клюте. Ние сме за това да бъде постигнат напредък. Бяха повдигнати множество въпроси, по-конкретно дали можем да сме удовлетворени от незадължителните препоръки. Смятам, че трябва да отиде малко по-далеч. Мисля, че е по-добре те да бъдат задължителни. Освен това, дали да има един доставчик или пък да има хоризонтално задължение. Най-важното е да обхванем колкото може повече субекти, ако изберем само една, възниква въпроса защо точно тази. Е, да не забравяме и голямата гостта на населението в някои райони. Ние в Повра, в интергрупата, ние сме предвидили среща с организациите, които защитават правата на унези, които а, са изключени от а, системата. Разбира се, възниква и въпросът в какви срокове, как, какъв ще бъде графика, имайки предвид, че броят на засегнатите е милиони. Е, имайки предвид всичко това, което се казва за проблемите, с които предизвикани от финансовия сектор, мисля, че ние трябва да окажем известен натиск върху банките, но ние трябва да направим, да предприемем действия, които са в интерес на социалната справедливост. Искам да ви кажа нещо. Тази година Business Book of the Year – е дадена на двама американски економисти в Масачусетския технологичен институт. Не си спомням името. Те говорят за това, че политиката, която има за цел да подпомогне на лицата в затруднение, трябва да бъде за тях – и която да, е, да дава нещо на обществото. Ако ги оставим е, по периферията, губи цялото общество. Дори Financial Times и Goldman Sachs като че ли е, споделят, са решили да е, определят е, награда за тази книга. Аз е, лично съм отворена за нови идеи. И имаме още един път възможност да покажем, че Европа не е изградена само в интерес на богатите. Господин Камал има думата. Благодаря ви. Аз не съм докладчик в сянка на моята група, но работя среди организации в мой избирателен район и се стремим да осигурим по-добър достъп до финансови услуги от страна на бедните хора стремим се да подпомагаме също така безработните, да получат достъп до микрофинансиране, за да могат да започнат свой бизнес. За това сметнах за важно да изслушам това, което тук се говори. Искам да кажа две неща. Първо, трябва да сме много внимателни, както каза и госпожа Голар. Трябва да гарантираме това, че политиката насочена за подпомагане на по-бедните да не води до непредвидени последици. Нека да не забравяме това, че кризата започна от това, че казвахме на банките да отпускат кредити на хора, които нямат кредитоспособност. За щастие ние тук не говорим за заеми, а говорим за достъп до основни услуги. Един друг важен въпрос е, че трябва да гарантираме това да има конкуренция между банките. До някъде съм загрижен от това, че забравяме за ролята на взаи... организациите за взаимно финансиране, кредитни съюзи и други кооперативни организации, които предоставят заеми. Трябва да признаем тяхната роля и трябва да обмислим последиците. Ако кажем, на банките, че трябва да предоставят основни банкови услуги, дали ние с един замах няма по този начин да създадем една дейност на банките, която няма да има особена полза, която няма да води особена полза. Аз лично ще съм много безпокоен ако това, което ние правим, ще ограничи възможностите на различните кредитни съюзи, кредитни обединения и подобни издружения за сметка на големите традиционни банки. Освен това, нека да не се залъгваме, е, че парите на вложителите ще стоят в влоговете на банките. Банките оперират с тези пари и необходимо е да се предоставя финансово образование. Ние всички имаме нужда от това, но ние знаем, че банките оперират с пари, които де-факто вложителите им дават на заем. И е необходимо да има повече честност и прозрачност в банковата система, но като цяло искам да кажа, че е важно да подобрим достъпа на бедните хора до основни финансови услуги, които далеч не е задължително да се предоставят от банките. Благодаря ви, господин Камал. Давам думата на господин Гигулт. So, all, uh, I'm, I'm... Първо, много се радвам, че в момента обсъждаме този доклад. To, uh, to... И смятам, че е много важно да си припомним по какъв начин стигнахме до този доклад. Аз много добре си спомням нашето обсъждане на заседанието на координаторите на този доклад и преди известно време Йорган получи този мандат да бъде докладчик. Доста време от тогава измина. Имахме доклад по собствена инициатива и получихме също така доста инициативи от Европейската комисия. Обикновено няма особена спешна нужда да се подготвя спешен доклад по собствена инициатива. Но не е случайно, че точно такъв е случай с този доклад, защото този въпрос беше включен в работната програма на комисията, обаче Европейската комисия не изпълни тази своя инициатива, а реши да избере формата на препоръка до държавите членки. Бих искал да кажа това и се обръщам към представителите на Европейската комисия. Аз проучих как стигнахме до този момент и смятам, че трябва открито да се заяви, че има такъв слух и бих искал да получа потвърждение или опровержение от Европейската комисия, но получих информация от надежни източници, че е имало срещан високо ниво между водещи лица в Европейската комисия, водещи лица в Обединеното кралство е имало изискване да се смекчи въздействието на новото законодателство и жертва на това падна директивата за основните банкови услуги. Това е парадоксално, защото точно преди коледа ние виждаме, че отпада част от един цялостен пакет. Ние виждаме, че жертва падат най-бедните. В крайна сметка всички страдаме от финансовата криза, но най-много страдат най-бедните. Разбира се, много е жалко, че ние не можем в момента да водим преговори по тази директива, а трябва да преминем към този инструмент. Разбира се, това показва и силата на парламента. Ние можем да използваме нашите правомощия, проистичащи от Лисабонския договор и може би трябва да го правим по-често. За това е добре, че се придвижваме в тази посока. Аз смятам, че трябва да сме внимателни и сега тук вече говоря по основния проблем. Мисля, че има доста сериозна степен на съгласие, но мисля, че трябва да внимаваме да не създадем един конкретен финансов сектор, който е много ясно обвързан с това да предоставя финансови услуги на банките. И по този начин да създадем нова форма на дискриминация И това може да се отразява дори и в БИК номер, който идентифицира банката. Аз знам, че има институции, които са били създадени за да се попълни празнотата, оставена от основния финансов сектор и основните играчи в него. Аз съм се срещал с Федерацията на кредитните обединения и те ми казаха, не, ние не искаме нашите клиенти да бъдат изключени от другите банки. Те не искат от нас да спрат подобно законодателство, защото те знаят, че това, което иска да се постигне е да има кредити за по-бедните слоеве населението. И много трудно да се накарат големите банки да предоставят кредити на по-бедните хора. Разбира се, ние не можем да задължим банките да предоставят кредити, но ние можем да задължим всички банки да откриват банкови сметки за всички. Мисля, че не трябва да се допуска никаква дискриминация. Мисля, че много важно да се заяви ясно за какво служат тези кредитни обединения и те много ясно заявяват. Директивата ще подпомогне да се спре дискриминацията, която съществува в някои държави членки. Когато учих в Обединеното кралство, когато следвах там, аз изпомням, че там четох научни проучвания – които показват, че в районите, където живеят по-бедни хора и някои кредитни институции казваха, ние просто не откриваме банкови сметки в тези райони като принцип. И това е поведение, което е доста системно. Подобни явления се наблюдават в Германия. Аз не искам това да се случва в финансовия сектор, така че аз подкрепям основната идея, основната насока. Също така смятам, че е добре да има ограничен брой, но задължителни за изпълнение критерии. Смятам, че тази идея е много полезна. Надявам се, че тази законодателна инициатива, този доклад за законодателна инициатива с водещата роля на Европейската комисия и може би съвета ще позволи да се възприеме по-конструктивен подход. Знам, че има юридически доводи позоваващи се на субсидиарността, но искам да кажа, че това не е много убедително, тъй като в други сфери ние също преминаваме към общи стандарти за услуги. Например, правото на високоскоростен интернет и скоро ще имаме европейски подход, общо европейски подход за право на достъп до високоскоростен интернет. Смятам, че в крайна сметка в интерес на финансовия сектор е да бъде гарантирано правото на всеки граждани на банкова сметка. Надявам се, че в скоро време ще можем да гласуваме по един реален законодателен доклад, който ще е с по-висок статус, отколкото законодателен доклад по собствена инициатива. Може би, господин председател, бихте дали думата на комисията, за да разберем каква е ситуацията и какво те са чули във връзка с отправените от тях препоръки. Дали те виждат повишена активност от държавите членки? Аз мога да кажа, че до сега не съм видял никакви признаци на дейност, но може би би било добре, ако чуем няколко окоръжителни примери от ваша страна в духа на предколедното настроение. И бих искал да знам дали сте готови да преминете към законодателна инициатива, ако видите, че няма достатъчна реакция на вашите препоръки. Благодаря ви, председател. Благодаря ви, господин Гугълт. Преди да дам думата на представителите на Европейската комисия, бих искал също така да подчертая един момент. Има разлика между стандарт стандартите на една и съща международна банка, в зависимост от това в коя страна работят клоновете на тази банка. Ще ви кажа за един случай в моята страна, в която нямахме реални банкови услуги за гражданите, нямахме реално банкови сметки. И първата банкова дейност, която започна да се развива преди около 20 години, беше да се разкрият банкови сметки на гражданите, за да могат да се превеждат заплатите им по тези банкови сметки. И изведнъж ни установихме. Ние получавахме нашите заплати по тези банкови сметки и трябваше да плащаме такса за всяка една сделка от нашата разплащателна сметка. Знам, че в други страни, когато оперирате с вашата текуща или разплащателна сметка, вие не плащате такса за това, че парите се изваждат примерно от вашата сметка, за да се платят а, някакви услуги. Господин Клуте, ако не възразявате, мисля си, че е добре да отчетете това, когато финализирате вашия доклад това, че банковите услуги трябва да са достъпни във всички страни. Ако няма други желаящи да се изкажат от страна на депутатите, то тогава ще помоля представителя на комисията да вземе думата. Благодаря. Приветстваме този доклад по инициатива на парламента, посветен на на проблем, който много вълнува комисаря Барние. Надяваме се, че докладът ще бъде готов бързо, съвместно с доклада, който комисията ще подготви до лятото, за да отговори на господин Гигол. За съжаление не сме получили информация от държавите членки. Те би трябвало да ни представят доклад до края на януари. Ние сме наясно с съществуващите системи в някои държави членки, както по пътя на регулация, така и на саморегулацията, но не сме получили друга информация от държавите членки. Мога да ви успокоя, че ако се окаже, че мерките взети от държавите членки са недостатъчни, комисията ще предприеме мерки. Комисарият Барние беше категоричен, че ще предприеме всички необходими инициативи така че всички граждани на Европейския съюз да имат достъп до основни банкови услуги. По този аспект за финансовата интеграция, мисля, че трябва да се допълни с още един аспект, а именно достъпа на нежителите до банкови сметки. Получили сме много оплаквания от, държав... от граждани, които не живеят в държава членка и искат да открият сметка, а им се отказват. Този въпрос а, трябва да бъде разгледан и в бъдещите инициативи на комисията. Споделяме много от идеите, представени от господин Клуте и от участвалите в дискусията за необходимостта от разумни граници, от разумни такси за нови електронни методи на плащане. Комисията държи да има гъвкавост в държавите членки, така че да не се задължават всички банки да предлагат основни банкови услуги, но да се постигне желания резултат, а именно всички граждани да имат достъп. Например, посредством предписани от страна на Централната банка. дадена банка да осигури банкова сметка. Ние сме за подход, който предвижда гъвкавост по отношение на резултатите. Също така можем, те трябва да предвидим и определена гъвкавост и за институциите, като кредитните обединения. Това са решения, които трябва да бъдат взети от държавите членки. Ние сме готови да си сътрудничим с докладчика и, и парламента по подготовката на тази инициатива без съмнение този доклад ще помогне при работата по допълнителни а, инициативи. Комисията ще излезе с документ до а, юли до година, ако се окаже, че държавите членки не са предприели необходимите мерки. Благодаря. Благодаря ви, господин Клоте. Ако искате да кажете няколко заключителни думи. Да. Да, остават още няколко минути. първо благодаря за всички коментари. виждам, че по-скоро мненията ни съвпадат, отколкото да се различават. И смятам, че това е добър знак за това че ще постигнем съгласие. Да, кредитните съюзи те са с а, особен специален статут. С този въпрос трябва да се занимаем. Това е ясно. Относно взаимоспомагателните каси в. А, в Федералната република има такъв тип банки, които предоставят банкови сметки въпроса свързан с микрокредитите. По време на изслушването, което проведохме в началото на годината, често чухме коментари по този въпрос от участниците в изслушването, но ние не обърнахме много внимание на тези коментари, защото а, а, те не са включени в тази тема. Бих казал, че с тази тема трябва да се занимаем отделно. Разбира се, можем да обсъдим темата, ако има искания от ваша страна. противен случай ви пожелавам приятна вечер. Благодаря ви. Нашето заседание е приключено. Следващото ни заседание на 9 януари. Желая ви весели коледни и новогодишни празници. I think you have each taken this. Yes.